съветниците да влизат. Започнахме. Но се па Виктор. Пардон. Виктор, ще те номи... Виктор, тук те споменах без да искам. Але, де décisions prises par координатор лор до ла la Решенията взети от координаторите по време на заседанието на 21 ноември. Така, домашните бяха раздадени. Ако няма някакви забележки до 12.30, решенията ще се считат като приети. Също искам да привлека вашето внимание върху един бъдещ семинар, съвместен семинар с нашата комисия, с нашите колеги от Комитета на регионите под заглавието Финансиране на чисти и устойчиви транспорт в градовете и регионите. И това ще събитие ще се състои на 4 декември финансиране на инфраструктури и чист и автоматизиран транспорт. Автоматизиран транспорт. Нашия докладчик е Вил Ван де Камп. Получили сте поканата с времената, времената програма, така че аз ви моля живо и настойчиво да присъствате на това събитие. Сега минаваме към гласуването за да видим дали имаме кворума напред. Моля, гласувайте. Мадам Майснер, ла parole est à Госпожа Майснер. Bevor wir jetzt ab, äh, anfangen abzustimmen, преди да започнем да гласуваме, искам официално да се оплача. Явно не са толкова важни нашите интереси като депутати. Наистина се ядосах Мислех, че 10 и половина е едно приблизително време. Всички трябваше да напуснем залата единствено и само за да се монтира тук техниката, но кабинетите ни са далече от тук. Последния път много бяхме много щед, бяхте много щедра с времето. Бях докладчик в Сянка. Дойдох тук с 10 минути по-късно и гласуването вече беше свършило, защото явно нашите интереси не са чак толкова важни. Скъпи колеги, чувам забележките. Чувам вашата забележка, госпожо Майснер, но ако започнахме в 10.30, не за някой да ми достави удоволствие на мен, а защото е записано в вашия дневен 10.30, някои не са тук. Така, сега е, много депутати си отидоха след първата част, така че аз нямам кворум и не мога да започна, така че не може да му опрекнете мен, че искам да започна гласуване, записано за 10.30. Така че, моля да не губим време. Добре, имаме явно достатъчен кворум. И ще започнем с гласуване за предложението за регламент за общите правила за експлуатация на военно-въздушните а, пардон, на въздухоплавателните услуги. Това е комуникация от госпожа Клаудия Тапарели. Моля да гласувате. Le vote est fermé. Край на гласуването. Браво на госпожата Падел. И продължаваме с доклада на господин Вавин Вадекамп относно автономното е, движение в е, европейския транспорт. Компромис едно, кой е за, против, приема се. Да, за, против, въздържали се, отхвърля се. изменение 34, за, против,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 Изменение 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Изменение 80. Край на гласуването. Приема се с един глас. On va recommencer. Добре, да повторим упражнението. Attendez, да, attendez. Donc да, ça marche pas, ça marche pas. Добре. Ако не става, не става. Така. Приема се изменение 80. Компромис 10 за против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. И 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис. Да, Компромис 13, кой е за, против, против, приема се. За, про, против, зажали се, приема се. 106 за, против, зажали се, приема се. 107 за, против, зажали се, приема се. 108 за, против, зажали се, приема се. Имко 4 за, против, възражали се, приема се и ИТър 15 за, против, въздържали се, приема се. Не е ясно. Добре, ИТър 15. Е, отново да гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 114 против. Е, въздържа се. Така, мисля, че е отхвърлено, но нека да го проверим. 114. Гласуваме. Край на гласуването. Поглеждам. Отхвърля се. Компромис 14. За, против, въздържали се, приема се. И така, отиваме на Юри 3. За, против, въздържали се, приема се. Юри Итър 9, прощавайте, за, против, Въздържали се, приема се. Мисля, мисля, че се отхвърля всъщност, но сега ще проверим. Моля, гласувайте. И 9. За край на гласуването, както ви казах, отвърля се. Изменение 102. За 122. Защо толкова лошотия Вин Ван Декамп? Кой е за, кой е против, кой се въздържа? Мисля, че се приема, но трябва да проверим. Няма конфликт на интереси тук. Край на гласуването. Отхвърля се. Жалко. Компромис 15 за, против Въздържа се. Е, така, приема се. 125 изменения за. Против. Кой е, се въздържа? Приема се. 126 изменения за. Против. Въздържали се. Приема се. 182 за. Против. Въздържали се. Приема се. 127 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 128 изменение за. Против въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се. 129, моля, гласувайте. Приема се. 131 за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, приема се.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 И сега минаваме на 146-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 143-то изменение. За, против, приема се. 144-то за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. 148 за, против, въздържали се. Отхвърля се 149 за, против, въздържали се. Приема се. Моля да прегласуваме 149-то. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 157 е, за, против, въздържали се, приема се. 160 изменение за, против, въздържали се, е, приема се. 161 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се, 159 за, против, въздържали се, приема се, 163 за, против, въздържали се, отхвърля се, 119 за, против, въздържали се, приема се, 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 го повтаряме. 164 за, е, против, э, против който се въздържа, приема се и 5 э, за, против, въздържали се, приема се и 16 отваря се, компромис 19 за, против, въздържали се, приема се, компромис 20 за, против, въздържали се, Приема се. 21. Компромис 21. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 22. За, против, въздържали се. Приема се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 9 за, против, за, против, е, приема се. Изменение 1, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23, за, против, въздържали се, приема се. Юри, е, точка от преамбила А, за, против, приема се. Итър, е, точка преамбила А, приема се. Итер рецитал, е,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 против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за. Искате ли да проверим за изменение 13? Добре, гласуваме изменение 13. Но мисля, че е прието. Край на гласуването. Да, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 25. Искате ли да проверим гласуването по 17 компромис? Да? Изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 25 за, против, зажали се, приема се. И минаваме на точка F от преамбюл. За, против, приема се. Изменение 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. Юри. Съображение Б. За, против, въздържали се, приема се. И 3. Съображение Д. За, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение Е. тър... Приема се и сега гласуваме целият доклад. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 33. Вашия доклад е прият. И сега минаваме към доклада на господин Мейер. Директива относно представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите, която отменя директивата от 2009-22. Е, Преминаваме изменение 31 за, против, въздържали се, отхвърля се 32 за, против, Въздържали се. Приема се. Струва ми се. Приема се. Тридесет за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме блок А за, против, въздържали се. Социалистите какво правите? Приема се. 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9 за. Против въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Блок Б за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против. Орле.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 въздържали се, отхвърля се. Блок Д за, против, въздържали се, приема се. Блок Е за, против, въздържали се, приема се. Блок Ф за, против, въздържали се, отхвърля се. Блок Г за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. Блок хаш за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Блок и за, против, Господин Крамер, аз не съм казал дали, се гласува, дали сме гласували. Добре, гласуваме. Гласуваме електронно за блок И. И Ай, както искате. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме 65. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 66. За. Против въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. Отхвърля се 68 господи. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Блок G или J за против, въздържали се, приема се. Добре, проверяваме за блок J. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се с 21 гласа за. Блок К или К, кой е за? Всъщност блок К пада, извинете ме. Две идентични изменения, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Добре, ще проверим госпожо Андерес, Андерсе. 77 и 78. Режим на гласуване. Край на гласуването. Дори да не гласуват депутатите, имат право да поискат проверка. Приеме се.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 въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. И гласуваме за целия текст електронно с измененията. Край на гласуването. 21 за, 14 против, 1 въздържал се. Докладът е прият. И последното гласуване. Ще гласуваме за доклада на госпожа Цапардел за насърчаване на справедливост и прозрачност на бизнес ползвателите. Компромис 5. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 87 за, против, кой се въздържа, отхвърля се. Компромис 6. Искате ли да проверим 97 <laughs> изменение? Край на гласуването. Отвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. И сега отиваме на изменение 101. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 102 за, против, въздържали се. Не е ясно. Добре ще го прегласуваме. 102 изменение. Край на гласуването. Приема се. Изменение 103 за, против, въздържали се, приема се. 104 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 Искате да проверим. Добре. 105-то прегласуваме. Моля. Край на гласуването. Изменение 105 е отхвърлено. Да, с малко, но бе отхвърлено. 106 приема се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 109 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме направо на 110, 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, господин Пипер и госпожа Веркюнен. Благодаря. Але, я пе датасио. Моля малко внимание, не остава кой знае колко. Много 113 за, против, отвърля се. 114 за. Да, може да го гласуваме, ако е, изменение 113 не е, не е прието. 116 за, против, е, възражали се, отвърля се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, искате да проверим 115, добре. Моля, гласувайте 115, електронно гласуване. Край на гласуването. Прието е изменението. 117 за, против, въздържали се, отхвърля се. 118 за, против, въздържали се, приема се. Из... Против, въздържали се, отхвърля се. Добре, 10, изменение 10, го прегласуваме. Край на гласуването, отхвърля се. Изменение 119 за, против, въздържали се, не е ясно. И така, прегласуваме 119. Сега е ясно и прието е. Край на гласуването. Съвсем ясно е вече. Компромис 8 за,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 Изменение 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 165 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 166 за, против, въздържали се, приема се. 167 за, против, въздържали се, приема се. 167. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Браво, месье Вимон де Камп. Се ръжете. Отхвърля се. Но съвсем за малко. 168 за, против, въздържали се. Приема се. 169 за, против, въздържали се, приема се. 170 измени за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 73 за, против, въздържали се, отхвърля се Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Две еднакви изменения за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 24 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 176 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Прощавайте, извинява се председателката. Така, стигнахме до изменение 26. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 27. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 15. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 30. За, против, въздържали се, приема се. 31. За, против, въздържали се, Проверяваме. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отвърля се. Але, амонмент 31. Ай, така, измене 31 за, против, въздържали се. Проверка. Прегласуваме. Изменение 31. 31 изменение. Край на гласуването. Отвърля се. Изменение 32. За. Против. Въздържали се. Не е много ясно. 32, господин Маринеско. 3 и 2. C'est pas clair, on ouvre. Не, не е ясно. Моля. Гласуваме 32 изменение. Край на гласуването. Край на гласуването. Отвърлено е. И така, изменение 33. За, против, въздържали се. Ще проверим. Така, моля гласувайте. Край на гласуването. Тази сутрин не ми е лесно. Отхвърляме го. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, приема се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се. Не знам. Прегласуваме. 193. Край на гласуването. Приема се. Изменение 37 за, против, въздържали се. Приема се. Две еднакви изменения за, против, въздържали се. Приема се. 195 изменение за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 200 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отвърля се. 201 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но трябва да го проверим. 201. Двеста първо, край на гласуването, приема се. Изменение 42. За, против, въздържали се, отвърля се. 43. За, против, въздържали се, приема се. <clears throat> Проверяваме 43-то. Прегласуваме. Край на гласуването. Приема се. Видях, че се приема. 202. За, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 203-то изменение. Моля, гласувайте. Je Край на гласуването приема се. 204 за, против, въздържали се, приема се. 205 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 44-то, моля, гласувайте. Але, ще ферм le Край на гласуването. Приема се. 46 за, против, отвърля се. Да проверим 146, 46-то. 46-то изменение, моля да прегласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Усеща го. Але, 206, qui 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 207 за, против, въздържали се, приема се. 207, моля, прегласуваме. Край на гласуването. Приема се. 47 изменение за, против, въздържали се. Добре, искате да проверим, преди да кажа аз какво мисля. Добре, нека гласуваме. 47. Край на гласуването. Приема се. 208 за, против, въздържали се, приема се. Две еднакви изменения за, против, въздържали се, приема се. Добре, тези еднакви изменения ще ги прегласуваме. Кът... Според мен е прието. Край на гласуването. Приема се. Allez, 211, qui est pour 211, кой е за, кой е против? Приема се. 212 за, против, въздържали се, приема се. Две еднакви изменения за, против, въздържали се, приема се. Четиридесет и девето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме. 51 изменение. Край на гласуването. Приема се.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 въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Нюмеро. Проверяваме номер 1. Електронно, гласу... Електронно гласуване. Allez, je ferme le vote. Et c'est Край на гласуването. Приема се. Отиваме на 66-то изменение. За, против, Зажали се, отхвърля се. Две идентични изменения. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. 75 За, против, въздържали се, приема се. Три идентични изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим тези трите сходни еднакви изменения. Моля, проверка. Край на гласуването. Приема се. Права сте, госпожо Карпадел. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 90, 82 е, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 7 изменение за, против, въздържали се, приема се.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 През 34, двама против, няма възражали се. Браво, госпожо Търпадел, вашия доклад е прият. И минаваме към обмен на мнение с генералния директор на Евроконтрол, господин Бранин, който ще дойде тук на трибуната при мен. Allez, nous commençons, s'il vous plaît. Така, нека да започнем. Последната точка в дневния ред. Имам честа. Мерси. Благодаря. Малко уважение към нашия гост. И имам честа да приеме господин Бренан, както знаете, той е новия генерален директор на Евроконтрол от тази година преценихме, че е полезно да продължим с евроконтрол, продължим диалога, който от години върви и съм много щастлива, че може да говоря с вас за ръководството на въздушния контрол, тъй като той непрекъснато се засилва, плюс финансовите проблеми на устареващите инфраструктури и възниква така въпроса за бъдещето на управлението на, въздух, е, управлението на въздухоплаването в Европа. Господин Бренен, бъдете добре дошъл в нашата комисия. Имате 10 минути да ни да изложите нещата. Знае, че 10 минути не са много, но поне да ни кажете какви са така общите насоки на Евроконтрол. Вие какво виждате в това непрекъснато увеличаване на обема на въздухоплаването на трафика, но благодаря, че приехте нашата покана и сега имате думата. 10 минути, моля. Um, благодаря ви, госпожи и господа. Благодаря ви за поканата. Целта на днешното ми представяне е да ви уведомя за настоящото състояние на контрола върху въздушното движение в Европа. Сред вас има мнозина, като например господин Маринеско, които са изключително добре запознати с темата, затова ги моля за търпение докато ви представям дейността на Евроконтрол. Евроконтрол играе изключително важна роля в управлението на въздушното движение в Европа. Тази година на нас се паднаха 11 милиона полета. Събираме също така и такси за контрол на въздушното движение. Извършваме такъв контрол над Холандия и Белгия. Ние сме единствената цивилно-военна организация за такъв контрол в Европа. Предоставяме данни на Европейската комисия, Европейската агенция по отбрана и други европейски органи. Ние сме общо европейска организация. Наброяваме 41 държави членки. Имаме също така отношения и с Норвегия и Марокко. Те се ползват с всички права, но нямат право на глас. Всички знаете за инициативата Единно европейско небе. Тя е в сила от 2004 година. Целта е да се модернизира въздушното пространство и да се преодолее разпокъсаността му. Разходите за тази система годишно са 10 милиарда евро. Те се финансират от маршрутни такси, които се събират от Евроконтрол. Каква е системата в Европа? Разполагаме с 62 центъра за контрол на въздушното движение, които извършват контрол върху 11 милиона полета. За сравнение, данните в САЩ са 23 такива центъра и 15,7 милиона полета. Тоест в Европа има разпокъсаност, което, която прави системата ни много по-малко продуктивна и по-малко ефикасна в сравнение с американската. Управляваме почти един и същи брой полети, но не работим толкова ефективно. Какво бе положението това лято и какво каква беше ситуацията по-точно с закъсненията. Към 8 ноември в Европа имаше 9,9 милиона полета, увеличение с 3,7%. За пета поредна година наблюдаваме значително увеличение на броя на полетите. Целта, заложена от Комисията за закъсненията, е броят на полетите разделен на броя на закъсненията за един ден. Тази цел е 0,5. В момента я надвишаваме 4 пъти. Нека направя обобщение за 2018 година. Броят на закъсненията се е удвоил в сравнение с 2017 година. Закъсненията ни поради липсващ капацитет са се увеличили с 71%. Закъсненията дължащи се на персонала са се увеличили с 187%. Особено ни затрудниха стачките в Франция. Те силно нарушиха операциите ни най-вече от Барселона и от Испания. Испания. Нека ви дам набързо един пример. Да вземем за пример събота 28 юли 17 часа. Ще видите, че в този ден, ако сте искали да излетите от едно място до друго, то е нямало да ви е възможно да го направите, тъй като нямахме капацитет, системата на практика не можеше да работи. През този ден отделни държави предприеха 461 мерки за регулиране на мрежата. С други думи, системата трябва да се уеднакви. Миналата година закъсненията бяха в размер от 9,3 милиона минути, а тази година те са до момента двойно повече 18,4 милиона. Става дума за нещо като тенджера, от която съдържанието кипи и се опитваме да решим въпроса, като поставяме отгоре капак. Проблемът е най-вече във Франция. На нея се падат около 31% от закъсненията. Следва я Германия с 26%. След нея са Испания, Австрия и Обединеното кралство. Има държави като Италия, например, където няма закъснения. Тук можем да цитираме също и Полша. Проблемът е в централния регион на Европа. Там има пренасищане. Можем да направим разбивка и по въздушни превозвачи. И тук става дума само за закъсненията свързани с въздушното движение, с управлението на въздушното движение. В Ryanair, например, този процент на закъсненията е 30%. Цифрата за Air France също е доста висока 20% с минимум по 20 минути но средната стойност на закъсненията всъщност е 49 минути. Един от всеки три полета закъснява. И когато има такова закъснение, то е поне 49 минути. Това наистина е неприемливо. Миналата година същата тази цифра бе 19 минути. Виждате колко драстично е увеличението. Какви са економическите последици? Въздушните превозвачи плащат за системата. Те плащат средно по 10 милиарда годишно. Да вземем за пример Ryanair, EasyJet, Lufthansa, British Airways, Turkish Airlines. Ще видите, че няма недостиг на парични средства в системата на въздушното движение в Европа. Тези средства просто не се разпределят ефикасно. Всяка година за контрол на въздушното движение се харчат по 10 милиарда годишно. 11 милиона бяха полетите тази година, увеличение с 3,7%. Общият брой на пътниците бе 1,2 милиарда. Имаше т.е. увеличение с 6%. Броят пътници, засегнати от закъснения, се увеличи с над 30%. Бяха засегнати 347 милиона европейски пътници. А общият брой на маршрутните закъснения се увеличи с 111% и достигна 19,6 милиона. Това е най-драматичното увеличение в сравнение с миналата година. Разходите за закъсненията са 14,5 милиарда, т.е. има увеличение с 26%. Разходите, проистичащи от анулираните полети, възлизат на 3,4 милиарда, т.е. има увеличение от 38% общият размер на разходите за европейската економика, проистичащ от закъсненията, възлиза на почти 18 милиарда. Това е увеличение в размер от 29%. Значително са се подобрили екологичните ни показатели. С всяка година те се подобряват с 2,2%, тъй като използваме нови самолети и ново оборудване. Но това лято Евроконтрол започна инициатива за справяне с закъсненията. Така спестихме около 5 милиона минути под формата на закъснения. Работим с доставчиците на въздушни услуги за целта. Но всъщност се стига до екологична катастрофа. Не създаваме капацитет, Удължават се също така маршрутите. Освен това, ако един самолет лети на 19 000 фута височина, това значително увеличава разхода на гориво. Ако продължаваме в същия дух, няма да постигнем целите си. Какво трябва да се направи през 2019 година? Капацитетът в най-добрия случай ще остане непроменен. Ще има по-малък капацитет в Германия, вероятно и във Франция, а търсенето ще е с 3% по-високо. Вероятно положението с закъсненията ще се влуши в сравнение с тази година. Всичко това означава, че цялостно ситуацията ще се влуши. Какви мерки предвиждаме за следващата година? Това са редица действия с цел намаляване броя на закъсненията. За целта обаче имаме нужда от вашата помощ. Ще ни подкрепи и съветът за управление на мрежата. Но това няма да доведе до никъде. Системата трябва да се промени из основи. Работим с вашия колега господин Маринеско по единно европейско небе плюс или едно европейско небе 3. Трябва да има промяна в системата като цяло. В момента мерките ни са половинчати. Има много други фактори, които трябва да бъдат взети предвид. Трябва да бъдат включени също така и всички действащи лица. Какво бе положението на, през най-натоварения ден тази година? Това бе 7 септември, петък Такова е било положението в 7 часа сутринта. Виждате потока на въздушния трафик, значителен е потокът от Персийския залив и от Турция. Виждате колко е натоварено въздушното пространство над Европа. Това бе най натоваретният ни ден, но нямаше закъснения. Защо? Защото всички работещи в контролните кули току-що се бяха завърнали от отпуск, добавиха се и други разходи, и други фактори. Как можем да управляваме 37 000 полета на този ден, а не можем да управляваме 35 000 полета в един друг ден през лятото, когато хората искат да отидат на почивка? Направили сме и прогнози за след 12 години. Ако има увеличение с 1,9% всяка година, ето това ще е положението с въздушното движение през 2030 година. Виждате картата. Никога няма да можем да се справим с нещо такова, с по 55 000 полета на ден. Това ще ограничи економиката, мобилността, всяка една засегната област. И наистина ще се стигне до изключително тежко положение, ако системата не бъде променена изначално. Нуждаем се от подкрепата на Европейския парламент – ще повдигнем и съответните въпроси пред румънското председателство. Пет са основните елементи, на които трябва да се съсредоточим. Трябва да има един по-голям субект, който да управлява общоевропейската мрежа и капацитета ни. Има такава структура вече в Съединените щати. Трябва да се реорганизира също така въздушното пространство Следва също така да се промени и схемата за анализ на показателите по разходите. Тя трябва да е ориентирана към резултати. Следва да финансираме Сезар, но единствено и само ако по него се постигат резултати. Освен това, доставчиците на услуги за въздушно движение трябва да регулират резултатите си, а не вложените ресурси qui nous fait un peu froid dans le dos. Така, малко изтърпваме, като слушаме това. Поне аз е, изтърпвам и си, се питам дали ще може да изпреварим това увеличаване на полети с всичките предизвикателства, през които сме изправени. Доста впечатляващо е. И така, да Открием дискусията. Господин Маринеско. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Брена. За втори път виждам тази презентация. Първи път, ако си спомняте, че вие сте първия генерален директор на Евроконтрол, който идва тук в парламента и ни представя действителността такава каквато е. Много ви благодаря за това, защото много е важно всеки да казва какво се случва ние не можем по един и същи начин да говорим. Дори евродепутатите разбира, че след една, две, три години ще станат много сложни нещата. Вие знаете много добре, може би някои от колегите не знаят, че преди две години предложих едно проучване, един пилотен проект с нова архитектура на въздушното пространство – Заключенията вече са на лице, бяха представени. Необходимо е окончателното одобрение на групата, организирана от комисията, групата на мъдреците, която ще даде своето одобрение през април. Заключенията, според мен, са много-много добри. Аз дори не очаквах, че ще бъдат толкова добри. Така че с известна организация, която а, и не много тежки изменения, може да имаме около 30% по-голям капацитет за бъдещето с технологията, с оперативна система от порядъка на 20-25 година може да постигнем повече от 50%. А това е нещо, което ни е необходимо сега и това е напълно ясно. Господин директорът ви представи ситуацията. Вие знаете, че е блокиран от съвета. Тук Гибралтар не може да се каже, че проблема е същия. Всъщност, този блок от съвета беше причината, поради която предложих нашия пилотен проект с единото море, небе, извинете, може да се намалят емисиите без никакви разходи 10%. Така че, моето желание е да се вземат заключенията на проучването, да се въведе в и, след 2-3 месеца да има един нов регламент, защото ако не го направим сега, ще се отложи за периода 2020-2024 година, както става тогава ще има нови регламенти в 2020 година, нов регламент с нова комисия, когато вече ще бъде много късно. И ще бъде голям проблем. Последно. Вие споменахте, господин Бренер, за схемата за работата. Според мен това беше добра идея до този момент се намаляват разходите, но сега вече трябва да мислим. Трябва да се предостави капацитет. И този, който предостави капацитета, трябва да получи заплащане. И това е първото нещо, от което се нуждаем. Благодаря ви още веднъж много сърдечно, защото това беше много добро изложение. Благодаря ви, че дойдохте тук и ни представихте реалността и може би заедно ще можем преди изборите да стигнем до добро решение за въздушното пространство на Европа. Благодаря, господин Маринеско. Госпожа Фостер, имате думата. Благодаря, господин Бренан, за това, че дойдохте на парламента. Мисля, че вашето изложение беше много ясно и е много интересно за парламентаристите да разберат. Ние се срещнахме неодавна. Напълно сте прав с плана. Всички ние говорим с един глас за това, което трябва да се говори, да се направи в бъдеще. Кога ние знаем, че технологията ще изиграе много важна роля само част от решението е това. Не на последно място, защото смятам, че един от основните въпроси, които повдигнахте е за това как може да се постигне много по-голямо сътрудничество между държавите, не само от членки на европейските на Европейския съюз. А, вие всъщност работите и с много повече държави. Ще се съгласите ли, че те би трябвало да подобрят тяхното трансгранично сътрудничество и доколкото разбирам, унеси, които а, са източника на трафика, когато сключвате договор с тях, вие всъщност уреждате с тях въпроси като слотове, имате ли проблеми? И това е национален проблем също така. И последното нещо, което искам да кажа, няма ли да се съгласите, че макар, че тези технологични и други проблеми, един от най-основните проблеми в държавите членки е липсата на капацитет няма достатъчно бетон, няма достатъчно писти. И ние го имаме този проблем и в Обединеното кралство. Провеждаме, провеждаме, продължаваме да водим преговори дали да има трета писта. Необходимо е просто само една малка пречка така че националните правителства трябва да вземат много по-голям, да, да вземат много по- активно с, с инфраструктурата. Благодаря ви за това, че очертахте някои от тези проблеми и а, а, темите, които повдигнах, може би ще ви помогнат в дългосрочен а, план да помогнете на професионалните правителства. Господин Тейлър има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Брайанан. Много ви благодаря за вашето изложение. Имам три въпроса. Питам се първо дали можете да ни дадете някакъв пример на сътрудничество между Евроконтрол – и аз Имате ли а, конкретни примери на сътрудничество? Втория ви въпрос. Вашата органиграма показва, че имате персонал, който отговаря за екологичните аспекти на въздухоплаването. Можете ли да ми дадете някои, надявам се, конкретни примери за действията, които сте предприели за намаляване на емисиите през последната година. И последния въпрос. Вие говорихте доста обстойно за забавянията, които изпитват пациентите. Измерили ли сте работата си в съответствие е, и с удовлетворяването на исковете на пътниците за обещетение и какво е успял да постигне Евроконтрол в това отношение? Благодаря. Имате думата. Благодаря, благодаря на директора за изложението, с което се потвърждава, че това, което установиха през 2018 година, като последствие имаше увеличаване на и на закъсненията. В никакъв случай не е намаляване на капацитета на предлагането. В сравнение с целите на общото европейско небе, и предвид бъдещето развитие и определението на следващия референтен период 3, искам да задам няколко въпроса. Какви дейности предлагате, за да е, какво предлагате на комисията да се справя с това увеличаване на трафика и за следното закъснение. Трябва да подчертаем също, че това, което правят немска, френските и немските контроли. Освен това има и необходимост да се увеличи и оперативния персонал на доставчиците в Европа и трябва да се насърчават нов, нови партньорства, за да се справим с недостатъчния капацитет. Но ние сме притеснени е, като имаме предвид е, към този курс efficiency, че може да има отрицателни отражения върху сигурността и заетостта. В този контекст е необходимо да тези въздушни центрове за контрол е, да се свържат и може би е много рано да се говори за общото европейско небе. Merci beaucoup. Madame Клун, la parole. Благодаря, госпожо Клун, имате думата. You, Chairman, you, Eamon, your, um, госпожа Клун, благодаря ви, благодаря ви за изложението ви днес. Ясно ни изложихте предизвикателствата, ясно очертахте и пътя, по който трябва да тръгнем и мерките, за които трябва да настояваме. Едната година предстоят избори, ще се смени и комисията и това може да е много разочароващо, тъй като ще има известен период на бездействие. Надявам се обаче, че с подкрепата на господин Маринеско по време на румънското председателство ще можем да постигнем напредък. Много е важно да покажем ясно на гражданите, че Искаме да установим много повече сътрудничество, за да преодолеем границите в въздушното си пространство. Постоянно говорим за премахването на граници, но всъщност във въздушното пространство има такива. Трябва да работим и за справянето с въздействието върху економиката и околната среда. В доклада си ние се съсредоточаваме най-вече върху недостига на капацитет – Говорихте също така за това, че трябва да се регулират и резултатите, които постигат националните доставчици на услуги за въздушното пространство. Какво точно имахте предвид с това? А иначе, като цяло, много ясно изложихте пътя, по който трябва да тръгнем. Европейският парламент трябва да е борбен и трябва да е много настойчив спрямо съвета и комисията. Благодаря ви и благодаря ви за работата ви. Благодаря, госпожо Клун. Господин Бренен, благодаря за тази презентация, но е вярно, че аз имам няколко въпроса. Вие предупреждавате, че е, днес, по-специално, що се отнася до околната среда, ако не направим нищо, ако нямаме съгласувани дейности, ситуацията може да се окаже повече от катастрофално. И все пак излагате цифри, които са много притесняващи, обезпокояващи. Казахте, ако сега не се направи нищо, за да се оптимизира стоеността на горивата, ще бъде 15 до 25%, което е много. А, успоредно с това се говори за демократизация на на, на въздухоплаването. Тоест е, има потребители, които си, взимат самолета за 20 евро и тук също има проблем с е, цената, с разходите. Как ще се справим? Дали не трябва да се въведе някакво ново облагане, данъчно облагане? Аз съм за, е, казвам си, в най-замърсяващите сектори принципът, който замърсява, той плаща, трябва да се прилага. И ако помислим за някакъв механизъм в въздухоплаването, например, някаква такса за върху керосина. Или нови а, мерки, за да може да направим така, че а, а, въздухоплаването се впише в тази логика. А иначе за европейското а, не, общо небе, Имаме един основен е, проблем. Ние сме за това, защото ако има общо, едно такова общо небе, ще може да се оптимизират потоците. Но проблемът са държавите членки, които блокират това. Добре, каква е вашата роля пред държавите членки? Дали ще отидете при тях да ги убедите с аргументите, които ни представихте? Мисля, че е, това беше много полезно, но и много притесняващо, както каза госпожа Клум. И третият ми въпрос е кратък. Бих искал да знае какво ще стане с Брекзита. Ако няма споразумение, вашата роля на Евроконтрол, ако имаме британски самолети, които вече... Добре, как ще изпреварите една е, евентуална липса на споразумение за Брекзита? Имате ли някакъв план за действие? Мерси. Благодаря. Остава ви да отговорите на тези въпроси. Благодаря ви, госпожо председател. Ще започна с въпросите на господин Маринеско. Ако трябва да сме честни, съгласен съм с всичко, което казахте. Не мога да ви възразя по нито един от съществените въпроси. Вече от години работите заедно с нас и знаете какви са проблемите. На последния ви въпрос за ролята, която играем. Евроконтрол е собственост на 41-та си държави членки. Но Европейският съюз упражнява основния контрол. Тъй като обаче сме обща европейска организация, сред, а, включваме и членове като Русия, Турция и други държави. Всички тези държави вече имат всеобхватни споразумения за въздухоплаването с Европейския съюз, т.е. прилагат единно европейско небе, а ние упражняваме общия контрол. Генералните директори пък на компетентните въздухоплавателни органи във всяка една държава членка членуват в нашето ръководство показаното от госпожа Фостър за технологиите. Технологиите са отрешаващо значение за работата ни, но те не са единственото решение. Технологиите не могат да решат всички проблеми. Да, те ще са ни от полза, но ще минат поне още няколко години, докато постигнем заслужаващи да се опоменат резултати с технологиите. Ще трябва да направим нещо за системата ще трябва също така да има и баланс. Мога да ви дам за пример Brussels Airlines. Ще им дадем ли 90-минутен слот, в който да останат на земята или да, ще им позволим ли да излетят веднага на 19 000 фута височина, което обаче не е ефективно от гледна точка на горивото. не е ефикасно от гледна точка на околната среда. Говорихте за въвеждането на тъй наречения екологичен данък, прилагането на принципа замърсителят плаща. Но кой е замърсителят в случая? Въздушният превозвач ли или доставчика на въздухоплавателни услуги? Ще трябва да има яснота по този въпрос. Схемата за резултатите, за която говориха и някои от вас. В рамките на тази схема, според мен, трябва да има баланс между капацитета и рентабилността. На базата на тази схема трябва да са предлаганите продукти и услуги, резултат. Ние в момента измерваме вложените ресурси, което не е добре. Трябва да измерваме предлаганите продукти и резултати и да възнаграждаваме онези, които постигат добри резултати и да санкционираме онези, които не го правят. Така се подхожда във всеки един друг отрасъл. Попитахте също така дали мога да кажа какво сме направили с цел подобряване на системата. Онова, което трябва да направим на първо място е да признаем, че европейската система е европейска. Регулират, регулирането по отделни държави, по отделни доставчици не е нещо лошо, но трябва да има повече съгласуване. Трябва да има по-силна структура на ниво управление на мрежата. Ние сме една такава структура, но ролята ни трябва да бъде подсилена. Трябва да се превърнем в нещо като команден център. Не бива просто да молим, трябва да можем да изискваме. Попитахте дали трябва да се консолидират доставчиците на въздухоплавателни услуги или центровете за контрол на въздушното движение. Не мисля, че ще можем да се наложим за нещо такова. Ще трябва по-скоро да приложим подхода отдолу нагоре. Нека всяка една държава реши точно какво да прави. Вече в продължение на 20 години прилагаме обратното подхода отгоре надолу. И е видно, че той не води до резултати. Друг ваш колега повдигна въпроса за екологосъобразността. Това е много сериозен въпрос и аз съм силно притеснен във връзка с него. Какво правим в това отношение? подкрепяме така наречената инициатива Корсия на ИКАО. Събираме данни и ги предоставяме на правителството. Освен това, заедно с доставчиците на въздухоплавателни услуги, разработваме мрежата на маршрутите. Опитваме се да намалим също така шума, както и емисиите. Но е много трудно да се постигне всичко това, когато се оказва натиск върху капацитета. Тъй, че ако решим въпроса с капацитета, ще решим според мен въпроса и с околната среда. Питахте ме какво правим по въпроса на исковете за нарушени права. Първо, ние не сме органът, който отговаря за този въпрос, но предоставяме резервен капацитет, когато националните агенции следва да постановят решение. Всеки ден биваме сезирани с много запитвания от тях за причините за закъснението. Ние правим анализ на закъсненията. Имаме специален статистически отдел, който прави това. И накрая няколко думи за Брексит. Евроконтрол има едно предимство, единствено по рода си, а именно, че Обединеното кралство няма да ни напусне, тъй като сред, в нашата организация членуват не само държави членки на Съюза. Така че от гледна точка на въздушното движение ще продължим да си сътрудничим с Обединеното кралство. Но проблемът ми с капацитета може да се реши от днес за утре, ако се стигне до тъй наречения твърд Брексит и няма споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство за въздушното движение. А що се отнася до Европейската агенция за безопасност на въздухоплаването, наскоро сключихме с тях споразумение за сътрудничество. ЕАСА работят по въпроса за безопасността. Те регулират безопасността. Ние им сътрудничим. Не отговаряме за това регулиране. Сътрудничеството ни обаче е много тясно. Поддържаме редовна връзка. В Европа има национални органи, над тях е комисията, на следващо ниво е ЕАСА, а след ЕАСА идва нашият орган Евроконтрол. Опитах се да активизирам взаимодействието си с комисията и да подкрепя много активно Европейския съюз. Но се намираме в положение на криза. Не мога да не ви кажа, че идното лято положението ще е тежко. Участвах в една среща, в която участваше и млада майка от Лиц с две деца. Искала е да отиде с тези деца на почивка и установила, че полетът и от Лиц до Палма де Майорка е с 5 часа закъснение. Подобни ситуации са абсолютно недопустими. Отговорността носим. Ние в Евроконтрол носят отговорността и регулаторите на въздушното движение по места но намесва се също така и социалният фактор. Биха могли онези, които работят за контрол на въздушното движение, да работят през лятото с една седмица в повече и след това да компенсират с отпуска в друг момент през годината. Но, както знаете, тези социални въпроси не са лесни за решаване. Благодаря ви още веднъж за днешната ни среща. Ще представя нещо подобно на това, което представих днес и пред съвета на министрите на транспорта на 3 декември Инициативите, които идват от ваша страна, са добри. Всички ние добре осъзнаваме какъв е проблемът. Сега е моментът да действаме. Благодаря. Благодаря за вашите думи. Те ни позволяват да направим по-динамичен този план за действие, който трябва да приемем спешно и сте прав, като казвате, че е време да се съоръжим с инструменти, които да бъдат добри, но и да бъдат приложими и приложени. И това ще бъде предизвикателството за следващите години. Благодаря, господин Бренан, че дойдохте с нас. Ние ще ви подкрепим по време на заседанието на съвета на 3 декември. Може да продължавате да показвате до каква степен нашето сътрудничество е важно и да направите така, че в един момент държавите членки да могат да поемат своите отговорности. Благодаря, че бяхте тук в нашата комисия и до скоро. Скъпи колеги, съжалявам за вас, но заседанието свърши. Да. Това беше последната точка. Ще се видим отново. Понеделник 3 декември от 15 часа благодаря, благодаря и на преводачите, казва госпожа председателката. Благодаря и ние. Добре, и така всичко хубаво и доскоро с това заседанието приключи.